Получихте календар с нашите срещи до края на тази година, заедно с проекто е, Дневния ред. Знаете, че ИТРА работи в пълен езиков режим. Е, комисията работи без хартия и документите за срещите ни могат да се видят само онлайн. Секретарята и а, е, а, е, политически отдел подготвиха а, пакет за новите депутати. Надявам се да се запознаете с неговото съдължение. Този е, пакет съществува на всички езици и може да бъде свален от сайта на ИТРЕМ. Както обикновено и днешната ни среща се излъчва по интернет. 21 езика включва езиковия ни режим днес, от и на които има превод. Разполагате с протокола от нашата среща на 10 юли. Ако до края на днешната среща не постъпят възражения, протокола ще се счита за пред. Следващата точка от дневния ред е общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година. Е, както се разбрахме на последната ни среща и на срещата с координаторите, аз изготвям становището и трябва да ви го представя с няколко думи. Комисията представи своя проект бюджет за 2020 година в началото на июни. Тя а, предложи да се увеличат разходите в 1А с 5,5% и а, Below, um, заплащания Кредитите за плащания с 7,7%. Тавана за функция 1А е 474,6 е милиона евро, така че комисията е под тавана. На 10 юли съвета прия своя позиция и намали кредитите с на 747,4 милиона евро. Предложението е разликата да се използва в рамките на инструмента за гъвкавост, който позволява фондовете е, от разликата да се използват за научно-изследователска дейност и само за такава. Така че това е нашето е, предложение. Това не означава, че цялата разлика може да се използва за програмите може да се за нашите области, тъй като тези фондове могат да се използват за научно-изследователска дейност и в други области, така че трябва да намерим компромис. 2020 година е последната година преди следващата МФР и трябва да се разглежда като мост към следващата МФР. Е, от опит е, знаем, че е, всяка програма в началото на МФР започва бавно, така че ще трябва да се използват в най-голяма степен ресурсите, с които разполагаме през следващата година. Освен това има две важни програми Хоризонт 2020 и Косме. Е, които, за които има повече планирани разходи, отколкото средства. Тези две програми лесно могат да освоят повече средства. Що се отнася до намаленията, направени от страна на съвета, 429,9 милиона са за научно-следователска дейност. 179 милиона за инструмента за свързване на Европа, от които около 160 милиона за транспорт, останалите за ИКТ, FC минус 90 милиона и е конкурентоспособност на МСП Косме е, минус 20 милиона. Е, бих искала да е, за нашите нови колеги, че историята винаги се повтаря. Е, Чухте от съвета тази, тази сутрин, като беше тук председателството, колко е важно научно-изследователската дейност, но когато се стигне до отделяне на пари, съвета вече не се придържа към този си приоритет, вместо това намалява средствата. Това е неприемливо. Освен това, агенциите, за които ние отговаряме, те играят важна роля в изпълнението на политиките, утвърдени от парламента, те трябва да получат необходимите средства и персонал, за да изпълнят задачите, които са им възложени. Задачите се увеличават с всяка измината година. Ние непрекъснато разработваме нови политики, агенциите правят все повече и ние трябва да им дадем средствата, които са им необходими и хората, които са им необходими, за да си свършат работата. Е, говорим най-вече за Acer. Тази агенция работи с недостатъчно средства от години. Следствие на законодателството, прието през изминалите години, тази агенция ще има още повече работа, така че е от жизненно важно значение да се увеличи персонала и средствата, с които е, работи агенцията. ЕСР. Има предложение за увеличаване на бюджетните редове над предложеното от комисията за приоритети на ИТРЕ, например за сигурна енергия. До тук съм стигнала а, за сега. С нетърпение очаквам вашите а, изменения. А, смятам, че в крайна сметка ще успеем да направим добър пакет за ученията, индустрията и гражданите. Крайен срок за внасяне на изменението утре. А, а, за бюджетните изменения, т.е. за парите и един втори срок, 3 септември. Кога е втория срок? 5 септември. Това беше е, моето кратко представяне. Ако имате въпроси, готова съм да ви отговоря или пък е, да изслушам вашите предложения. Сигурна съм, че имате. Кой иска думата? Госпожа Спираки. Още веднъж благодаря, госпожо председател. Вие ни представихте един много подробен проект от доклад, не искам да се спра на някои ключови елементи. Първо, допълнителните дейности в Хоризонт 2020 и Козмо. Съгласен съм с вас, че трябва по-амбициозен бюджет за Европа 2020. Но не, новите дейности а, трябва да бъдат да, финансирани както трябва. Ние трябва да подкрепяме университетите, е, научните центрове и бизнеса. Колкото до агенцията, специално за Аниза, Аниза ще продължи да играе много важна роля в е, цялостната европейска мрежа за киберсигурност и за това е необходимо по-добро финансиране на агенцията за допълнителните дейности. Трябва не само повече средства за разгръщане на чистите технологии по силата на договорености от Париж, но също така трябва също така да се намерят средства за онези региони, които, за чиято економика зависи много от въглерада. Госпожа Фанденлайн говори за финансирането на регионите, които живеят от въглед, въгледобив и които не трябва да бъдат маргинализирани. А колкото също така трябва да се финансират и всичките инструменти, които са за околната среда и а, цифровизацията на Европа. Господин. Благодаря, госпожо председател. Радвам се на предстоящото ни сътрудничество. Аз съм докладчик сянка на социалистите и демократите за тази тема. И всъщност съм пълноправен член вече не на комисията по бюджета, а на тази комисия, за да а, а, участвам в законодателството. А, бюджета обаче ми е позната тема и затова с удоволствие работя по нея. Вече споменахте за намаляването на средствата по функция 1А. Съвета много обича да прави такива неща. трябва в тази връзка да кажем, че е, комисията с нейните 474,6 милиона евро е под е, онова, което би могла да включва финансовата рамка. Така че има място е, нагоре. е, съвета няма да се съгласи веднага с това, но иначе пък нямаше да обичаме да преговаряме, ако се съгласяваха винага. Малко съм огорчен, че от намалението на средствата са засегнати програми, чето значение и чиято важност се подчертава непрекъснато от съвет. Инструмента за свързване на Европа, Хоризонт, Косме. Чухме. Така че пълна подкрепа имате от моя страна пълна подкрепа имате за това средствата да се увеличат първо до предложеното от комисията. Аз ще внеса още изменения. През миналия мандат в бюджетната процедура нези бюджетни редове, които бяха съкратени, бяха вдигнати до първоначалния им размер, за да дадем ясен сигнал за това, че Европейския парламент одобрява този фонд за стратегически инвестиции и да сигнализираме, че се очакват свежи средства от страните членки. Бих искал да продължим тази е, линия. И разбира се също така да осигурим достатъчно средства и достатъчно персонал за агенциите. Надзорния орган, който надзорната агенция ЕДИСА, БЕРЕК и така нататък, те имат нужди. Тези агенции трябва да работим. Току-що казахте защо, обаче непрекъснато наблюдаваме как комисията не е готова да предостави достатъчно средства на агенциите. Докато бях комисията по бюджета свикнах а, вече да не използвам за база позицията на комисията, първоначалната, първоначалното становище на агенцията, защото а, комисията съкръщава средствата персонала на агенцията по един доста неоправдан а, начин. Предлагам е, някои цифри в областта на е, енергийния преход, изменята на климата, е, иновативни, включващо общество, средствата там да се увеличат, защото това отговаря на приоритетите на нашата политическа група. Very well. Thank you very much. Чудесно. Мерси. Госпожа Дембеза. Благодаря, госпожо председател. Аз съм докладчик в сянка от моята политическа група. А, работа по въпроси с бюджета от дълга. А, а пък в, в, а, в а, бюджетния контрол работа по ефективността. Моята Така че е хубаво да комбинираме двете а, функции. Моята политическа група смята, че научните изследвания и иновациите трябва тясно да се свързват с а, екологичните цели и трябва да бъдем по-амбициозни. Затова, както правилно споменахте, трябва да се използват максимално инструментите за гъвкавост, за да можем постиг, да постигнем това. Също време, но наистина агенциите трябва да бъдат финансирани както трябва. Ние искаме от тях повече отговорности, но за това трябва да им, да им предоставим необходимите средства и по-специално на ЕНИСА, но ще говорим за това по-късно. Вих, също така новите инициативи не трябва по принцип да се финансират в ущърп на вече съществуващите програми. Това не трябва да се допуска. Благодаря ви за извършената работа и ще работиме заедно и за в бъдеще. Благодаря, казва председателката. Следващия ще бъда много кратък. Това е господин Нинищо. Бих искал само да да кажа, че средствата свързани с климата имат и социална социално измерение. Те не са, не са намерили достатъчно своето от, отражение за следващите години 26% от бюджета е насочен към екологичните проблеми и а, клима, промените, промените в климата, това трябва да бъде 35. Така че ще очакваме промени в финансирането по посока на действия за също промените в климата, госпожа Тея. Благодаря, госпожо председател, госпожа Тоя. За съжаление не можах да, да изслушам вашето изказване, защото трябваше да излезе. Абсолютно съм съгласна с казаното от колегата Гайер и други. Ние не можем да приемеме а, съкръщения а, по, по позиции, а, в които са, са, са включени приоритарни програми. И комисията и съвета казват, че това са приоритети, а същевременно съкръщават средствата. Това е абсолютно недопустимо. Това въжи както за Хоризонт 2020, така и за Косме съкръщенията не са кой знае колко големи, но същевременно това е символично. Го непрекъснато казваме, че трябва да подкрепяме малките и средни предприятия, че трябва да, за, да залагаме на обучението, на професионалното обучение във фирмите, за да могат те да се справят с предизвикателствата от промените. Така че мисля, че трябва да настояваме за при прилично, финанс, прилично финансирани и да се противопоставим на съвета, колкото да агенциите. Мисля, че повечето агенции трябва да бъдат допълнително финансирани и да имат и допъл... допълнителен е, личен е, състав. Но това не въжи за всичките. За някои агенции само. Като АЦЕР, например. Други агенции имат нужда от допълнително числен състав, но като цяло не можем да е, да, да казваме, че всички агенции имат нужда от едно и също. Трябва да разглеждаме нещата за всеки отделен случай. Така че трябва да направим необход, необходимите изменения и после да настояваме в бюджетната комисия нашите е, изменения да бъдат прияти, защото те са реалистични спрямо предизвикателствата, е, пред които сме изправени. Господин Тенант, благодаря, господин председател. Комисията а, и не иска да, допуска, да отпуска достатъчно средства. Е, съвета съкръщава средствата и а, парламента иска непрекъснато повече пари, без да държи сметка, че най-големият нетен платец напуска европейския въпрос. А, сега ние казваме, че не допускаме съкръщения за Европа 2020, но трябва да видим и какво искат другите комисия. Но ако, но ако искате да бъдете вземани на, вземани на сериозно, трябва да си отворите очите пред действеността. Госпожа Карвайо. Благодаря, госпожо председател. Абсолютно сме съгласни с вашето с вашето представяне на нещата. Ние при, подкрепяме вашето искане за отменяне на съкръщенията и а, в, в името на економическото благоденствие на нашите граждани. Вие споменахте, че е, също така допълнителни дейности в е, Хоризонта 2020 с е, участие на много страни. А колегата, който тук що говори, е от страна, която много от, от, активно участваше в Хоризонт 2020 и в Косми. Да, трябва да използваме колкото се може повече инстру, инструментите за а, гъвкавост, както и за възм, възможността за повторно използване на отчислените и неизползвани средства. Те трябва да бъдат нас, насочени към разгръщането на чистите тех, технологии и а, мерките за климата. Благодаря ви. И господин Георгио ще бъде последният наш изказващ се. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до ГУЕ, ние ще внесеме е, различни е, подправ... изменения с цел а, да се осигурят средства, които са необходими на цялото общество. Има много искания и много нужди, включително и в моята страна Кипър. Разходите за сигурност и отбрана ще са в е, непрекъснато се е, растат, това води до милитаризация, а това е абсолютно противопоказно. Ние, ние искаме повече средства за Козме, за да могат да бъдат под, подкрепени малките и средни предприятия, да се отпуснат а, средства за подпомагане на малките предприятия и те да бъдат а, също така подпомагани а, за, а, в областта на а, научните изследвания и за да могат да създават нови работни места. Е, ние също така искаме да се увеличат бюджетните кредити за е, борба с промените в климата. Също така е, предлагаме и едно важно изменение, което е, се подкрепа и от други политически групи. Е, призовавайки за пилотна програма за борба с рак. Е, стотици деца умират от рак в Европа всяка година. Трябва да се направи нещо срещу тази е, болест. Също така е, да се работи по новите технологии, по новите начини за диагностициране на, на рака и да се намерят нови начини на лечение на тази болест. Някой е друг комисията, но комисията изглежда, че не иска да вземе думата. А, така, в крайна сметка, като че ли сме общо заето ам, единодушни, вие се спряхте на най-наболелите проблеми. Колкото до фонда, преходния фонд, знаете, че все, все още няма а, съгласие в а, съвета, защото са необходими свежи пари за финансирането на този фонд. Така че трябва да се опитаме да получиме колкото се може повече от съвета за проектите, които спадат в рамките на нашите компетентности. Колкото до агенцията, мисля, че всички сме е, единодушни и агенциите са дотоварени с все повече отговорности и задачи, но това изисква допълнително финансиране, както призива за използване на инструментите за гъвкавост. И още веднъж ви припомням, че утре е последния срок за бюджетните изменения, за другите 3 септември ще гласуваме този проекто доклад на трети не, е, бюджетните изменения ще бъдат е, е, гласувани на 3 септември. На 3, на 3 септември ще гласуваме бюджетните изменения, за това срока е днес, а за другите ще, е, крайният срок е 5 септември и още не е предвидена дата или 24-25 септември, но ще ви го обявя на следващото а, заседание. Благодаря ви. Приключваме с това тази течка от дневния ред, а сега се обръщам към нашия пръв гост от, за днес след обед господин Алберто Поточник, който е директор на агенцията, Европейската агенция за енергийни регулатори. Uh, well, uh, so, uh, Добре дошъл, господин директор, поточник на заседанието на нашата комисия. Започва новият мандат на парламента и затова решихме да започнем с редица представения на различните агенции и разбира се за, наша, за нас АЦ, АСЕР е много важна агенция, така че ще ви помоля да представите няколко думи агенцията, най-важните теми в момента и темите, които, с които в момента се занимавате в агенцията. Имате думата, след което, колеги, ще имате възможността да зададете въпроси. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на комисията ИТРЕ, за мен е честа да мога да се изкажа пред вас в самото начало на новия ви мандат. Много се радвам и на чувството при, по време на дебата по предишната точка от дневния ви ред. Отново се убедих, че вашата комисия подкрепя нашата агенция. Защото действително понякога сме доста объркани, когато получаваме допълнителни правомощия, което разбира се за нас е честа, но без да, да, да бъдат съпътствани с нужното увеличение на бюджета. И всъщност от много години насам вече се сблъскваме с трудности при изпълнението на мандата си, както ще ви кажа след малко. Мисля, че сте получили част от документите ни. Няма да обхвана целият документ но може би ще има други въпроси, които сте видели, видяли в презентацията, на които не може да се спрете сега, но които може да повдигнете по-късно. Както знаете, агенцията беше създадена в контекста на третият енергиен пакет, когато беше създадена новата институционална рамка. Така че и от гледна точка на а, регулаторите, и от гледна точка на системите трябваше да бъдат създадени нови органи а, на европейско равнище. И от гледна точка на регулаторите това беше това се свърши че създаването на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия или АСЕР. Каква беше ролята на агенцията към момента? Как тази роля ще се променя с влизането в сила на пакета за чистата енергия? Мисля, че сте наясно с това, тъй като вие приехте пакета. И също така как сме допринесли за постигането на конкретни ползи за европейските потребители, както и годишният ни доклад за дейността. Агенцията беше дадена през 2011 година и целта й е да допринесе за доизграждането и завършването на единият енергиен пазар. И с идването на, с влизането сила на пакета за чиста енергетика, целта ни е да насърчаваме енергийният съюз по три начина. Първият е пазарната, така си втората е свързана от структурата и третата е надзора на пазара. Всичко това е важно, за да се гарантира доставките на енергетиката, тъй като интеграцията на пазара допринася за обезпечаване на енергийните доставки. Но пазарният надзор е правомощие, с което агенцията беше натоварена след създаването и на което става все по-важно. Тоест трябва да гарантираме, че енергетиката, че енергетиката се търгува при условия на пълна прозрачност. Агенцията функционира най-вече благодарение на становищата и препоръките, които издава към националните е, регулаторни органи, е, към е, операторите на електронната система и европейската мрежа. Доскоро агенцията носеше отговорност за да взимане на решения само в специфични случаи, т.е. остатъчните, наречените остатъчни правомощия, а именно когато националните регулаторни органи не могат да, се, да стигнат до решение заедно и прехвърлят отговорността на агенцията на, този, на екрана виждате по-подробен, неизчерпателен списък на задачите ни в трите области, които споменах преди малко. Няма да се спирам на всяка една от задълженията ни. С радост ще го направя, ако имате конкретни въпроси, но ще, спра, ще се спра на един конкретен аспект въпрос за наблюдението на пазара. Наблюдението на пазара е сред основните прав... правомощия и задачи на агенцията. Доскоро ставаше дума най-вече за разработването на пазара, а сега вече се спираме на различните кодекси за мрежите. И благодарение на дейността на агенция, свързана с наблюдението на пазара и по на доклада за наблюдението на пазара, който изготвяме ежегодно и който до сега поне винаги имах честа и удоволствието да представя на вашата комисия и надявам се за бъдеще да продължа да го правя. Се убедихме, е, всъщност правим обзора ежегодно на това, което добре функционира и това, което не функционира толкова добре на вътрешния пазар на енергия. Така че сега ще се спра на няколко аспекта от нашата дейност за наблюдение на пазара, за да останете с придобите впечатление всъщност какво се осъществява нашата дейност. Към момента почти е завършен пазара за дневна търговия с електричество. Виждате синята зона, трите, трите райони в момента. В червено виждате пазар, който обхваща Словакия, Чехия, Унгария и Румъния. Чрез сближаването на пазара значително се подобрява трансграничната взаимосвързаност. Ако погледнете таблицата пред вас, в част от дейността ни за наблюдение на пазара установяваме броят на случаите, в които взаимовръзките се използват по правилният начин. както виждате, от период 2012-2014 година, когато се започна процедурата по сближаване на пазарите има значително увеличение от 67 на 85%, като по този начин се постигат конкретно, конкретни ползи за потребителите и ние смятаме, че свързването на пазарите в момента допринася в размер на близо 1 милиард евро за потребителите чрез спестяване на допълнителни разходи. Това разбира се все още не е завършил, завършен процент, защото в, на някои, по някои видимо връзки енергията се движи в погрешната посока в 30 40% от случаите, което пък води до сериозни загуби за потребители. Така че до завършването на свързването на пазарите е от съществено значение, за да има повече облаги за потребителите. Има също така има и възможност за подобрение в а, други области. като например в рамките на пазара, в рамките на деня. През 2016 година излязохме с препоръки в това отношение и с радост установихме, че комисията отхва, отговори на нашите препоръки и ги взе предвид при изготвянето на пазара за в рамките на пакета с чиста енергетика. Следващият въпрос е колко капацитет е наличен на пазара и според нас има възможност за значително засилване на капацитета за трансграничните интерконектори на пазарите на енергетика, колкото има в момента. Тоест, началото, когато започваме да занимаваме с този тема, стигнахме мисълта, че може да се удвои капацитета, като едновременно с това се гарантира безопасността на системата. Както вече казах, това е тема, която разработихме сътрудничество с Европейската комисия. До, първо изповедах от между парламента и съвета и сега се стигна до целта от 60%. Както вече казах, има вече ползи за потребителите в размер на около 1 милиарда евро. Има и други постигнати ползи, но има още какво да се направи по въпроса. И смятаме, че ако успеем да завършим процеса на интегриране на пазара, включително и чрез гарантиране на позитиване на, на капацитета, може да се стигне до спестяване ние в размер на 10 милиарда евро за потребителите годишно. В областта на природния газ също се виждат подобрения по отношение на намаляване на разходите за доставчиците на газ за обезпечаване на доставките за държавите членки. Тук виждате на картата данните за 2017 година. Зоната в жълто са, а, са измерими, цените са измерими с най-конкурентоспособният пазар, т.е. TTF в Нидерландия в, в бледосиньо са по-конкурентоспособните и в тъмносиньо са най-малко конкурентоспособности. Както виждате, се увеличава броя на страните в жълто и в бледосиньо, което значи, че се, в все повече държави се доближаваме до разходи, от, съизмерими с тези на най-конкурентоспособните пазари. Природният газ не е ефтин, когато е близо до а, източника на газа, а е а, ефтин, когато е в близост до добре свързана преносна система споменах и решенията, които взима решенията. В редица области агенцията е взимала решение в миналото. Ще ви помоля да започнете да четете отдолу нагоре. В случаите, когато националните регулаторни органи не могат да постигнат решение или когато заедно са реши, взели решението да прехвърлят някаква тема към нас. Една област, в която излизаме все повече решения са условията за методологията и по-подробните правила в наръчника за електричеството. Към момента има около 15 такива, като има значително увеличаване на броя в края на предвиден в тази, тази година и началото на до година, т.е. очаква се 20 такива решения да бъдат изготвени. Когато се стигнат до нас, това, това, това са най-сложните случаи. В противен случай националните регулаторни органи ще сами да се разберат помежду си. Взимаме и други видове решения. Ако искате, ще ви ги представя по-подробно след малко. И последно, и се спра на последната тема от дейността ни, преди да стигна до пакета за чистата енергия и ам, Другата тема, която ще обсъдим е ремит, новият регламент, който е безпредседентен не само на европейско равнище, но и на световно равнище. Въпрос за надзор на транзакциите на пазарът на Едро, като се разглеждат отделни транзакции. Т.е. подхода, който избрахме е следният. Получаваме всички данни за всички търговски сделки на пазарите на едро на енергия в Европейския съюз и установихме някои модели, които според нас са, излизат от рамките на нормалното, след което разработихме автоматизирана система в рамките на една платформа, с която се проверяват всички данни, които стигат до нас, за да се установят абнормални транзакции. Те не винаги са неправомерни, просто са странни за нас. Разполагаме с доста малък екип в Любляна, който работи по тези абнормални транзакции. Сега искаме да увеличим броя му, за да можем да разберем дали наистина тези транзакции са съмнителни или не получавам, получавам около 3 милиона доклади за транзакция, т.е. 70 до 80 милиона месечно в системата. Избираме 10 до 12 хиляди транзакции, които смятаме за абнормални. Към момента сме в състояние да анализираме само 10% от тях. Екипът ни в Любляна просто не може да се справи с повече. Сега се опитваме да си да определяме приоритети, да обърнем внимание на най-съмнителните сделки, но към момента 90% от абнормалните транзакции не са проверени и между тези 60 до 80 абнормални сделки, които проявяваме, всъщност от 1000 до 1500, които проявяваме, около 60 до 80 ги прехвърляме обратно на националните регулаторни органи, за да започнат те нужните разследвания. Тук виждате списъка на случаите, които са разгледани националните регулаторни органи, като не, може би от най-сериозните е този с Дито, който в момента се обжалва. Но на до извода, че е имало манипулиране на пазара на природния газ. Това беше заключението на френските готовни органи и бяха губени за това правонарушение в размер на 5 милиона. Сега няколко думи за пакета чиста енергия. Вие не с тези допълнителни правомощия и те са в области, които са от критично значение за вътрешният енергиен пазар. Става дума за адекватността на ресурсите, готовността за отговор на риск и подготвянето за завършаването на капацитета на пазара. Мисля, че ще успеем да се справим с, с този мандат. Също така бяхме натоварени с допълнителни правомощия за надзор на различни а, органи, като например регулаторните координационни центрове и други. И основното предизвикателство е свързано с факта, че много от допълнителните правомощия са свързани с крайни срокове, които изтичат през едните няколко месеца. Към момента, за тази година, получихме само 8 допълнителни служители на времени договори, които да работят по пакет за чиста енергия, което е значително под обещаните ни 28 служители. Към момента, надявам се, ще успеем да постигнем ще е очакването от нас, но безспорно се сблъскваме с а, доста проблеми, защото не можем да пренебрегнем и обичайната си работа. И в заключение, отговорът ми е ресурси, ресурси, ресурси. Скоро ме помолиха да напиша кратка статия, посветена на опита на трупан в а, агенцията. Помолиха ме да кажа кои са трите основни предизвикателства и моят отговор беше ресурси, ресурси, ресурси. И това не е нещо ново, защото от влизането в сила на рамите на сам страдаме от недостиг на ресурси. Тук виждате разминаването между това, което сме поискали и това, което сме получили, както вече казах. Липсва ни около една трета от нужният ни личен състав и няма много сериозни перспективи, поне без намесата на парламента, защото да се промени до 2020 година. Съгласно предложението на Европейската комисия, ще продължава да ни липсват около 40 души. Също така, бяхме малко разочаровани от факта, че е, не беше преразгледан финансовият отчет е, на пакета за чиста енергетика докато бяха натоварени нови помощи агенция, включително и идеята агенцията да помага националните регулаторни органи при разследванията на РЕМИТ. Попитахме от любопитство агенциите какво е точно очакват от нас и те излязоха с един безкрайно дълъг списък, защото за тях това е безплатно. И в крайна сметка, сметка, възоснова на тези отговори стигнахме до списък от 20 очаквания, което е абсолютно невъзможно за нас в момента. Така че в заключение мога да кажа, че за нас е огромна чест, че на агенцията се поверяват нови правомощи, особено в важни области, като пакет за чиста енергия. Но ако не бъдат направени съществени промени, ние няма да можем да постигнем очакваното от нас и страдаме от сериозна липса на ресурси. Както вече казах, прилагането на ремит също се отгова... зависи от автоматичният скрининг в рамките на платформата и тази платформа има нужда от поддръжка. През 2000... от 2016 година насам сме отроили броят на сделките, които разглеждаме като съмнителни, без служителите ни да са се увеличили като брой. Така че има опасност да имаме дефицит от 4, близ 4 милиона евро за едната година, което не е много в рамките на европейския бюджет на Европейския съюз, но за нас е огромна сума. Предвидени са 21 милиона за новата годишна финансова рамка, което значи 13 милиона годишно, което на практика е дори по-малко от предложението на Европейската комисия за до година, така че наистина си задаваме въпроса как ще оцелее агенцията след 2020 година. Вярно е, че в рамките на пакет чиста енергия агенцията може да определя такси. Съгласно ремит е много важно за нас да можем да приложим тези такси само от 2021 година още 2021 година, нататък, тъй като благодарение на тези такси може би ще успеем да оцелеем. Много ви благодаря за вниманието. <laughs> Много ще се радвам да отговоря на въпросите. Uh, благодаря много, господин директор. Беше много е, интересна и всеобхватна презентация. Uh, um, благодаря за това, че ни представихте вашата работа и проблемите, с които се сблъсквате. А, преди малко говорихме за бюджета и трябва да ви кажа, че по-голямата част от членовете на тази комисия признават, че вашата агенция, която многократно се е, спомена, страда от недостиг на е, ресурси и това ще бъде включено в становището на ИТРЕ е, по бюджета. Сега, колеги, кой желая да вземе думата? Госпожа Карвайо. Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да благодаря. And, uh, I think that uh... Е, благодаря за чудесната презентация. Е, тази е, работата на АСЕР е изключително важна за енергийния пакет. Отговорностите и задачите на тази агенция се увеличават от години насам, особено сега с приемането на пакета за чиста енергия Както ни показахте, не ви достигат ресурси, не ви достига нито персонал, нито бюджет. Положението няма изгледи да се подобри, дори може да се влуши през е, следващия финансов период 2020-2027. Първият ми въпрос е следния. Вие като менеджер с опит в поемането на отговорност. Какъв е вашия план? Втория ми въпрос е по-технически. Да ни изложите повече детали относно мониторинга на пазара и още нещо. Положението с развитието на инфраструктурата – вие казахте, че наскоро вашата агенция е изготвила доклад за състоянието на различните проекти от общ интерес. Виждаме, че има някои закъснения. А, а интерконекторите, както в електрическата мрежа, така и за газа, са изключително важни, за да може да имаме напълно интегриран пазар. Това е важно както за потребителите, така и за конкурентоспособността на Европа. Бихте ли ни казали, кои са основните трудности? Примерно интерконектора между Испания и Франция, Испания и Португалия. Е, знам, че е, те се изграждат е, в срок. Но тези проекти се осъществяват от толкова отдавна и непрекъснато има трудности. Защо има трудности при положение, че е, интерконекторите са толкова логични и толкова важни за единния енергиен пазар в Европа? Благодаря ви. Благодаря, госпожа Ниблер. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, първо искам да благодаря на господин Поточник е, за презентацията и за разясненията. Благодаря ви за това, че ни представихте агенцията е, за това, че ни представихте какви са предизвикателствата, проистичащи от пакета за чиста енергия. Благодаря, че ни представихте финансовите затруднения, тъй като текат в момента преговори за бюджета. Със сигурност ще вземем предвид това, което казахте. Имам два въпроса. първо новите изисквания, проистичащи от на пакета за чиста енергия. Искам да ви попитам доколко е изградено вече звеното, кое, което ще се занимава с разпределителните мрежи. И втория ми въпрос е свързан с изграждането на инфраструктурата. Колегата Кавалио вече започна да говори по тази тема. Може ли малко по-конкретно да опишете каква е вашата работа през изминалите месеци. Говорихме много за изграждането на газопроводи. Интересуваме доколко сте взели решение. Знам, че такова решение има от април. Какви са критериите, от които се ръководите през взимането на тези решения, примерно за економическа ефективност и така нататък? Бихте ли на ни разказали малко повече, за да видим как подхожда вашата агенция към едни толкова важни решения. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Длабаева. Благодаря за презентацията. Нашата комисия не се съмнява от ползата от работата в вашата агенция. Има обаче предизвикателство. Това е перманентния проблем с недостига на персонал и е, финанси. Надяваме се да представим добри изменения по бюджета и те да доведат до увеличаване на бюджета за вас. Втори ми въпрос е свързан с, с услугите, които Предоставяте в средно и краткосрочен план? Смятате ли, че таксите за централизирана услуга биха могли в дългосрочен план да решат вашия финансов проблем? Благодаря. Госпо... Госпожа Краман Турбаде. Благодаря ви и аз. Ще продължа от там, където спря госпожа Ниблер. Три неща ме интересуват. Първо, вие споменахте, че с засилващата се взаимосвързаност, изграждането инфраструктурата, цените на газа, на жител в Европа ще се понижат. Това е добре, но има три различни категории – и за това ме интересуват няколко неща. Първо, как напредва изграждането на инфраструктурата и второ, какви са договорите по Северен поток 2, 3, какви цени са заложени в тях. След това ме интересува какво мислите за решението на арбитражния съд Стокхолм, който на практика осъди Русия спора с Нафтогаз. Нафтогаз за момента обаче не е, се придържа към това решение, а продължава да изнудва Украина, нещо, което не е в интерес на Европа. Интересуваме дали вашата агенция участва по някакъв начин в това и каква е вашата оценка, как ще завърши този спор, е, е, защото ще има недостиг на 7 милиарда кубически метра газ с а, а, от Украина. Това е проблем, който не може а, да се реши с обратна а, връзка, с обратен поток. след това говорихте за сигнали 60-70 на месец. Има ли някаква схема, нещо, което да е характерно за тях. Това случайни сигнали ли са или има някаква систематика? else? Благодаря. Някой друг? Ако не, ще дадем думата на господин Поточник за отговор. Благодаря ви за изключително интересните въпроси. Надявах се да ми ги зададете, за да може е, да говоря за някои от най-важните неща, по които работим. Да вървим подред. Развитие на инфраструктурата. Позволете ми а, е, първо да кажа, че а, е, голяма част от нашата работа е всъщност по изграждането на инфраструктура – Агенцията дава становище е, по 10 годишния план за развитие на ТЕНТИ. Е, също така по проектите от общ е, интерес, за да се види прилагането на критериите ние изготвяме становище относно това дали в различните региони е използван един и същ подход. Това са общи задачи, които изпълняваме. Също така трансгранични становища между Польша, Латвия, връзка с газопровода и след това електрическия кабел, който ги съвързва. Също така, когато не могат да се споразумеят националните регулатори, се намесваме ние. Това са задачи, които изпълняваме ежегодно. Ежегодно изготвяме становища. Интер конектор е, има между Унгария и Австрия. Там а, е, несъгласието а, е, беше изключително тясно, изключително а, а, техническо. Нашето решение не касае това дали тази инфраструктура трябва да бъде е, изградена или не, дали економически обоснована или не. Нашето решение е само, само параметрите за пазарния тест, защото другото вече е дефинирано от регулаторите, но трябва да има пазарен тест, трябва да има достатъчен интерес на пазара и тогава се изгражда инфраструктурата. Несъгласие, е, несъгласието, заради което бяхме включени, е, касаше параметрите, по които да се проведе пазарния е, тест. Останалото се покрива от регламента. Това исках да а, изясня. След това. Що се отнася до това дали настоящите системи са адекватни, ние изготвяме доклад по напредъка по проектите по, от общ интерес. 50% е, от проектите е, се движат с закъснение. През последните няколко години има подобрение, но то не е значително. Все още има закъснение. Повечето проекти закъсняват в фазата на издаване на разрешителни. Е, точно този проблем се опитва да реши регламента, защото общия срок за издаване на всички разрешителни не трябва да надвишава 3 години и половина. Сега започваме да усещаме ползи. Все още не усещаме ползите от а, регламента, тъй като от влизането на сила не са изминали 3 години и половина. Може би има такава полза, но за момента не виждаме а, значителна промяна. Другата половина от проектите напредва според плана, което е добре. Нашето впечатление също така е, че а, Не всички проекти от общ интерес трябва да се изпълняват, някои от тях се допълват. Така, така че може би се очакват още проекти, които да закъснеят. По-късно през тази година органа, който взима решение, ще се възползва, надяваме се, от нашия доклад, за да види а, кои проекти не напредват достатъчно добре, преди да ги предложи отново като проекти от общ интерес. Относно разпределителната мрежа, те са обект на регулиране от националните регулатори. Там, където имаше празнина, която беше частично запълнена от пакета за чиста а, енергия, а, една част от тази празнота беше частично запълнена, защото а, Националните регулатори наблюдават е, така наречените ЕНСО, Пакет за чиста енергия е на европейско равнище. Там не само националните органи взимат а, е, а, е, решение, Относно персонала, дали ще сме в състояние, ако имаме ресурсите, да намерим хората, които не трябват. До този момент е, имахме късмет. Ние не сме голяма агенция, ние имахме късмет да е, винаги да намираме е, подходящи хора, които да работят за нас. Онези от вас, за онези, които се интересуват от сектора, нашата агенция е най-доброто място, на което, не може, което е, трябва да се работи. Така че имаме е, колеги, които работят с ентусиазъм, е, просто те не ви достигат като бройка. А, така че ако не се наложи да набираме нови хора, мисля, че ще успеем. Знаете по-добре от мен, че повече пари не означава непременно повече хора. Питахте ме като менеджер какъв е плана ми. А, в момента да разчитаме на тези такси, защото в момента няма друг е, начин, е, няма как да се убедят бюджетните е, власти да променят бюджета и възможности са две, или да не си вършим работата, или да разчитаме на таксите. Така че нека работим по концепция, която да при която таксите да влязат в сила, ако не другата година, поне 2021. но так, повече такси не означава непременно повече хора. В пакета за чиста енергия има разпоредба, че една година след влизането му в сила комисията ще направи анализи и оценка на ресурсите. Аз се опасявам, че когато се изготви анализа, комисията ще реши какво да прави и ще влезем в бюджетни процедури и решение може да чакаме 2022-2023 Опитваме се да направим най-доброто, което е по силите ни и се надяваме поне за следващата година да имаме малко повече персонал и повече бюджет от бюджета за по-дългосрочна перспектива за новата МФР, освен ако МФР не се е, промени, трябва да разчитаме на таксите. Мисля, че участниците на пазара по някакъв начин приемат когато започнахме да получаваме данни и те ни питаха колко ни дължат. Ние казахме нищо. Аз бях много е, изненадан. И те са подготвени да, да плащат някаква такса. В нашия случай таксата е малък е, е процент таксата е някакъв принос, но той не е значителен. Надявам се, Надявам се е, да ми просите, че не влизам в отношенията ни с трета държави. Агенцията няма мандат а, е, а, е, извън границите на Съюза. Така че а, оценки за Северен поток или Украина, нека да ги направи комисията. Украина в момента се снабдява от Запад, може би с руски газ, но от Западна посока. Преди 10 години това не беше а, възможно. А, и благодарение на това, че законодателството изисква поток в двете посоки на всички интерконектори, днес това е възможно. Така че така ние осигуряваме не само нашите доставки, но и на нашите съседи. И това е от полза за нашите граждани и за гражданите на съседните ни държави. Относно сигналите по ремит, както казах, в момента в момента успяваме да сканираме 10% от анонимните сигнали. Опитваме се да ги приоритизираме по частота и въздействие. Примерно, ако имаме сигнал, който не е съществен, не се занимаваме с него, но ако сигнал се повтаря или смятаме, че това е значение за пазар, му отдаваме приоритета. За момент успяваме да анализираме около 10%. Ви е, винаги казвате, че не достигат ресурси, но е, е, от нашата работа има резултат. Ние разглеждаме 10%, но не казваме кои 10%. Мисля, че когато пакета за чиста енергия и новите правомощия наистина заработят, това ще стане по-очевидно. Ние сме длъжни всеки две години да изготвяме доклад за добрите практики. Ние се опитваме да докладваме за нашите практики, но с ресурсите, с които разполагаме, не можем да правим доклад за добрите практики. ние събираме информация от страните членка, техните национални регулатори и изготвяме доклад за това каква е практика. За момента се опитвахме да скрием това, което не успяваме, но това ще стане видно в е, някакъв е, момент. Благодаря ви за вашето усилие. Е, председателя вече каза, че вашето становище ще има значение. Много ще ни помогне, защото много често ние се питаме защо винаги сме в толкова трудно положение. Благодаря ви наистина. Вашите отговори бяха много интересни. Дадохте ни поглед е, отблизо върху пазара, енергийната политика в Европа. Наистина е, беше много информативно за хората в залата. Благодаря ви, че участвате. Ние, нашата комисия, ще подкрепим агенцията. и ще прилагаме иновативни практики, за да решим проблемите с бюджета. Не знам дали ще успеем да осигурим повече средства за агенцията. Чакаме доклада за, за добрите практики. Надяваме се другата година да имаме доклад за добрите практики. Okay. Um, uh, uh, uh, Господин директора каза, че е пред неговата презентация е, на разположение на всички в дъното на залата. Благодаря. Okay, Продължаваме с дневния ред. Обмен на мнение с комисията по въпросите на киберсигурността и ЕНИЗА. Сред нас е госпожа Деспина Спано, която е директор на Digital Society Trust and Cyber Security. Um, um, Вчера се срещнах с кандидата, предложеният кандидат за изпълнителен директор на ЕНИСА, господин Лепасар. А ние се договорихме през септември да обменим мнения и да организираме изслушване с оглед заемане поста изпълнителен директор, а днеска исках да поговориме за киберсигурността и ролята на ЕНИСА в цялостното киберевропейско пространство. Госпожа Спано моля, направете своята презентация, след това ще говорим. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че поканихте комисията на това заседание. Добре дошли на новите членове на Европейския парламент и на старите Киберсигурността през последните години беше в фокус, в центъра на вниманието на европейската компания, включително и а, нормативните актове, така нареченият закон за киберсигурност. А, парламента беше много активен при изработването на това законодателство, което и закона влезе или регламента влезе в сила на 27 юни. Той преразглежда и реформира мандата на ЕНИСА, която трябва от тук нататък да извършва сертификационна дейност. Е, ще ви кажа какво се е променило в ЕНИСА и какви е, промени проистичат от влизането в сила на новият е, регламент. И със сигурност всички ние ще си партнираме в бъдеще а, по тези въпроси. През 2004 година ЕНИСА бе създадена с, с специален регламент. Целта беше да се създаде децентрализирана агенция, която да помага и да подпомага държавите, на държавите, подпомага държавите членки а, при а, проблеми, свързани с сигурността. Това беше първият, първата крачка на Европейската комисия за разпространяване на оп- опита а, в областта на киберсигурността, нещо, което се променя със всеки изминат ден и да подпомага държавите членки да създадат съответните инфраструктури. По принцип тази агенция не беше постоянна, тя беше с временен мандат, който беше продължен през 2000 2008 година и преразгледан през 2011 и през 2013 година. Тогава бе продължена дейността на агенцията до 2020 година, като комисията бе натоварена да извърши пълностна оценка на дейността на агенцията преди изтичане на този срок с цел решение да, решаване дали тя да стане постоянна или не. За, за, за това бе направено едно изследване а, и нашето предложение беше да се превърне мандата на ЕНИСА в постоянен мандат, т.е. да бъде постоянна агенция. Като цяло компетентността и целите на ЕНИСА не са се променили от началото но това трябва да бъде една така много гъвкава агенция. Само 80 души работят постоянно за тази агенция, която обаче работи много с държавите членки, с промишления сектор, с експерти. И Значи, както казахме, първоначално мандата беше временен и седалището на Ениса беше в Гърция, така че всичко това не се промени в продълж... продължение на годините. Ениса предоставя ам, експертиза, извършва и изследвания по, по, помага на държавите членки да прилагат политиката в областта на киберсигурността. И беше в дъното на подготовката на законодателна на нормативната уредба в тази област. И директивата даде възможност ЕНИСА да стане член, член на, на цялата а, мрежа в областта на киберсигурността. Също така не на последно място е ни се е натоварен, натоварена да подпомага държавите членки да развиват свой собствен капацитет в областта на киберсигурността и да координира дейността в Европа. А, какво е Cyber Europe? Това е програма създадена преди ЕНИСА, която обединява експерти от държавите и членки и която вся, всяка, всяка, всяка година а, извършват а, упражнения в реални условия на кибератака и е, съответната реакция. По този начин дър, държавите членки участват а, е, заедно в едно а, е, в един сценарий, който е много близко до действеността. Те трябва да реагират в зависимост от това дали са засегнати или не и така нататък. Е, ЕНИСА също така организира от 6 години насам така нареченият месец на а, е, киберсигърността. През октомври се провеждат е, кампании в Европейският съюз. В рамките на тази кампания се обменят добри практики, свързват се е, с е, различните институти, центрове, е, като се дава възможност на различните центрове, университети и други да се запознаят с рисковете и да бъдат по-добре информирани относно тях. Също така и ни се организира конкурс за млади хора а що, що се отнася до познания и създаване на а, е, капацитет, е, ЕНИСА е, издава доклад относно всички рискове, опасности и заплахи, така нареченият Landscape 3. И също така е създала мрежа а, на експерти, които а, участват в мрежата за спешно реагиране на а, кибератаки. Сега, какви са, новите, какви са новите аспекти на мандата на ЕНИСА? Както казах, ЕНИСА е малка агенция, така че Техните нейните отговорности трябваше да бъдат много ясно и подробно разписани, за да могат да бъдат приоритизирани. Благодарение на нормативната уредба и е, усилията на ИТРЕ, в момента в ЕНИСА работят 84 души, като се очаква до 4 години да бъдат назначени а, допълнителни а, експерти, да, да се достигне цифрата 125. Също така, за, а, за, закона предвижда по постоянния мандат на ЕНИЗА, т.е. тя да не, да, не, да не зависи вече от а, срокове. Що се отнася до управлението, едни са е малко по-различно от другите агенции. Тя се управлява от управителен съвет от 30 души, 28 представители на националните органи на държавите членки и двама представители на Европейската комисия. Е, управителният съвет е от е, има много важна роля, приема програмите, плановете, също така е, назначава и управ... Е, изпълнителния директор. Има също така едно изпълнително, един изпълнителен съвет, който е много по-малък, който е натоварен с административните и бюджетни решения. И двата съвета обсъждат решението. Благодарение на новите решения, най- да, и вероятно този съвет от Адхок ще се превърне в постоянен съвет. Също така, изпълнителният, е, ролята на изпълнителния е, директор и групата, консултативната група, която е, е служи предоставя експертни съвети на изпълнителният директор в всички области. Не става дума за институционен орган, а орган, който участват заинтересованите страни, който се свиква на база адхок. Що се отнася до назначаването на, на изпълнителния директор съгласно нормативната уредба, която не е, не е по-различна от предишните правила. Той се назначава от управителния съвет на основата на кратък списък, изработен от Европейската комисия. А Европейската комисия приема съдържанието на този списък след организиране на съответните административни процедури. Кандидатурата трябва да се одобри от две трети от членовете на управителния съвет за 5 години и също така се изисква преди назначаването на изпълнителния директор той да се яви пред съответната комисия на Европейският парламент и да отговори на въпросите. Мисля, че това всъщност е, госпожа председателя обясни, че това ще се случи през септември. След това изслушване управителният съвет назначава изпълнителният директор. Мандата на сегашният изпълнителен директор изтича на 19 октомври, така че би било добре до тогава да бъдат извършени всички процедури. Управителният съвет информира Европейският парламент, ако има предложение за увеличаване срока на мандата или за втори мандат за изпълнителният директор. Нормативната уредба също така включва всички подробности, свързани с назначаването на изпълнителния директор. Европейската комисия публикува обя, обява или съобщение за вакантното място и след това между декември и май се извършват съответните процедури и края на май беше одобрен краткия списък. На новият изпълнител директор ще отговаря за развитието на политиките и тяхното изпълнение. Това разбира се е било така и до сега, но междувременно нормативната уредба предостави много нови задачи на ЕНИСА, свързани с електронната самоличност и допълнителни е, услуги. ЕНИСА работи с с много тесно сътрудничество с държавите членки при създаването на органите за предоставяне на специализирани услуги в областта на, а, на цифрови услуги. Едни са подпомага на държавите членки да укрепат своя капацитет, също така за развиване на една система за откриване на слабите места по веригата на сигурността. и да помага за развиване на така наречената култура на обмен на информация и разпространение на информация, нещо, което е от особено значение в областта на киберсигурността. Е, също така има и една нова разпоредба в нормативната уредба, която предвижда така наречената оперативна, така нареченото оперативно сътрудничество. А, тоест, а, освен всички а, други свои задачи, в случай на, на трансгранична кибератака е ЕНИЗА трябва да излезе с, с е, доклад, който с който да представлява състоянието на нещата и да е готова да предостави необходимата помощ на държавите членки, които се нуждаят от това. Също така е, ЕНИСът ще трябва да публикува и а, а, редовни а, доклади и да създаде с така наречен информационен хъб. И Ако днес сме свидетели, примерно, на трансгранична кибератака, не знаеме какви, какви, какви разследвания, какви съобщения трябва да се направят. ЕНИСА ще бъде натоварена с е, създаването на подобна документация. От 2017 година има е, Евро, Ев, Европейската комисия излезе с, е, предложение или по-скоро с е, е, документ, в който са записани задачите на всички агенции в случай на крупна кибератака в Европейския съюз. Едно от, важ, една от важните промени с, с изменението на закона беше създаването на така наречена рамка за сертификация, за свързани продукти и е, свързани услуги. Подобно, подобно законодателство, подобни разпоредби не съществуваха до този момент. Е, тази рамка за сега е доброволна и е, ще обслужва нези сектори на пазара, където е най-необходима, докато ЕНИСА ще създаде така наречената европейска схема за сертифициране. Рам, рам, рамката ще се управлява от националните органи и, и всички заинтересовани страни. И ЕНИСА ще трябва да, да създаде съответните критерии, стандарти за тази рамка. Тоест, това е огромна натовареност за ЕНИСА. ЕНИСА трябва да започне да работим веднага по тези проблеми, тъй като пазара и цифровия сектор се нуждае от тези сертификати, колкото се може по-бързо. Както вече казах, ЕНИСА също така ще трябва да създаде и обсерватория на пазара. Това е с няколко думи а, исторически преглед на работата на ЕНИСА и бъдещите задачи, с които е натоварена агенцията. Готова съм да отговоря на вашите въпроси. Um, Много ви благодаря за направеното изложение, което наистина беше много интересно и своевременно. Вече доста колеги са заявили желание да се изкажат. Започваме с госпожа Нибле. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, уважаема госпожо Спъно, много се радвам, че е, днес сте при нас. Много се е, радвам е, на възможността скоро да изслушаме в комисията и нови, е, новоизбрания е, директор е, и след като той ще започне да работи през октомври, трябва да видим е, да дойде колкото може по-бързо при нас. Сега, въпроси и коментари. Първо във връзка с новата комисия. Темата за киберсигурността е една от най-важните теми, която стои пред нас в Европейския съюз. Много се радвам, госпожо Спъно, че с акта за киберсигурността отреждаме важна роля на вашата агенция. През изминалия мандат парламента а, много държеше на това е ни за а, да а, стане самостоятелна агенция и това се искаш от всички политически групи. А, за нас оперативното сътрудничество е изключително важно. Важно е също така и ни за да бъде включена в работа по стандартизацията, сертифицирането в схемата за сертифициране по киберсигурността. Ние от парламента сме със сигурност на ваша страна Два въпроса е, имам. Първи въпрос свързан с мрежата 5G. Много държави вече бяха проведени обществени поръчки за издаване на лиценз. Комисията да изготви препоръка за 5G и изискванията към сигурността на новата мрежа. Въпросът ми е какво е актуалното състояние на нещата, координирате ли работата на държавите членки в областта на 5G? а, а схемата за киберсертифициране ще е, се приложи ли във връзка с 5G? втори въпрос, политически, искам да разбера какво, каква е вашата оценка. Ние е, го обсъждаме темата за дигиталния суверенитет на Европейския съюз и наблюдаваме как е, доставчици на услуги, които не са европейски, владеят европейския пазар. Затова смятам, че това трябва да се постави в центъра на дебата. Искам да попитам какво мисли вашата генерална дирекция по този въпрос. Дали може да скицирате нещата, които замисляте? Благодаря. Thank you very much. Uh, uh, Uh, thank, thank you, Madam Spanon, for your excellent... Госпожа Кайлорант. Благодаря ви, госпожо е, Спано, за изложението. То беше много интересно и с нетърпение очакваме да чуем и господин Лепасар, който със сигурност ще бъде един чудесен директор на ЕНИСА. Внимателно изслушах казаното от вас и бих искала да ви благодаря за това, че вклю... споменахте документът за ИКТ технологията в Европейския съюз, където се говори и за цифровия суверенитет, споменати от колегата, който се изкаже преди мен. Важно е в рамките на цифровия суверенитет е да се отбележи колко е сложен това понятие в международен план. Няма да повтарям въпроса на колегата, но бих искала да задам един по-общ въпрос, свързан с сътрудничеството и международното сътрудничество. От изложението ви стана ясно как се работи заедно с всички държавни струди, гражданското общество, гражданите, промишлеността и частния сектор. Но международното сътрудничество също е от ключово значение. Особено в момента, където тъй като в ООН се работи по темата в различни работни групи. Така че къде виждате ролята на ЕНИСА, особено като си има предвид, че вие сте едно от действащите лица, които участват в изграждането на една по-цялостна кибер... политика за киберсигурност в рамките на Европейския съюз. Благодаря ви, госпожа Гамон има думата. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, госпожо Спанно, за изложението. То беше много интересно. Не искам само да обсъждаме това, което се е променило с влизането в сила на акта за киберсигурността. Какво искаме да направим от тук нататък? Как виждате бъдещето на взаимоотношенията между трите категории участници, индустрията, държавите членки и комисията и към, в коя насока смятате, че те ще се насочат е, усилията си и ще се съсредоточат. Трябва да се разреши без още един въпрос да се гарантира безпроблемното функциониране на вашата агенция. Става въпрос за финансирането. Център ще бъде в, си, си, съфинансиран от Хоризонт 2020 година и цифрова, програмата Цифрова Европа. Хоризонт 2020 финансира само граждански проекти. При Цифрова Европа няма такива ограничения, но често границата между цифрови и военни цели е доста неясна, така че имате ли вие а, яснота за, за евентуалното припокриване на гражданската и военната киберсигурност? Как гледа Европейската комисия на отговорността за фин... финансово участие на държавите членки, като има предвид, че ЕНИСА не е страна по споразумението за партньорство в Хоризонт 2020? Благодаря, Руша Карвайо. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на вас, госпожо Спану, за отличното изчерпателно изложение. Има един въпрос по, логистич, по логистичната област. Вярно, е, че киберсигурността е много важна за Европа. Значението на киберсигурността се засилва. И аз малко се притеснявам от логистиката. В миналото се притеснявахме за някои от проблемите с сградния фонд и факта, че, че агенцията има два офиса, един в Атина и един в Хераклион. Разрешени ли бяха всички тези проблеми и можете ли сега да кажете, че спокойно можете да изпълнявате всичките си задължения? Вторият ми въпрос е свързан с споменатията от колегите тема, а именно 5G. Стремим се към ръководна роля в а, новите технологии, как, каква е ролята на ЕНИСА, как може да гарантирате, че Европа не изостава. И последният ми коментар. Факта, че заместник председателят Ансип по искане на председателят Юнкер поиска изготвянето на доклад за бъдещите е, предизвикателства на киберсигурността от независима група на високо равнище и една от посочените проблеми е изолираният подход, който може да доведе до слабости за отделни сектори. Тоест факта, че отделни браншове се опитват да разработят собствена стратегия за киберсигурността, води до опасност да няма възможност за оперативна съвместимост и това от своя страна да отслаби цялата система. Разглеждате ли този въпрос по някакъв начин в ЕНИСА? Благодаря ви. Okay, uh, now uh, Madame von Kramon-Taubel. Uh, well, you spoke about uh, cybersecurity guidelines, but in the... Uh... Госпожа von Крамон-Таубел в обсъждането на акта за киберсигурността имаше известни противоречия за въвеждането на минимални задължителни стандарти. Пазара обаче е залят от продукти, които са достатъчно безопасни и голяма част от тях са все по-пряко свързани с интернет. Смятате ли, че има някаква възможност в скоро да бъдат въведени тези минимални норми за схемите за сертифициране? Uh, thank you. Uh, now, uh, Mr. Kubilius. Господин, благодаря. Господин Кобилиус има думата. Uh, uh, благодаря ви. Може би като дошъл в Европейския парламент ще задам няколко наивни въпроса, но тъй като имам, имам опит в националната политика, се питам как, какъв е мандата ви за наблюдение на случващото се на национално равнище и с какви инструменти разполагате, за да изискате действия от страна на националните правителства, ако видите, че в някои случаи има слабости по отношение на киберсигурността. Виждам тук много допирни точки с финансовите пазари. И си спомняте, че по, при последната финансова криза някои страни бяха особено слаби, но всички пострадахме. И ми се струва, че положението с отношение на киберсигурността е доста сходно. Така че предвиждате ли такива правомощия за агенция? Не само обмен на познания, но и да започнете да се занимавате с надзор. Благодаря ви. Госпожа Дълбайова има думата. Uh, Благодаря. Uh, Ще задам един по-общ въпрос. Знам, че данните е, се превръщат в двигателна сила на економиката. Как, какъв е приносът на едни защита на личните данни, особено в контекста на изкуственият интелект? Имате ли някакви планове за бъдещето? Имаме и конкретен въпрос относно МСП. Често когато говорим за киберсигурността, разглеждаме въпроса на национално равнище. Често обаче атаките са насочени към МСП и те са успешни, защото МСП са малки, не разполагат с нужните ресурси, че се стига и до човешки грешки. Така че каква е ролята на вашата агенция за отношение на обученията, най-добрите практики, споделянето на опит и по отношение на МСП, въвеждането на минимални стандарти за схемите сертифициране могат, че евентуално да се превърне в пречка за МСП, а ние винаги се противопоставяме на този вид пречки. Така че как Европейската комисия заедно с ЕНИ се предвижда такава схема за прилагане на тези стандарти, която да облагодетелства МСП. Благодаря ви. Госпожа Спирак има думата. Thank you, Chair. Thank you for having you here. Благодаря ви, госпожо председател. Много се радвам, че сте днес сред нас и че изслушахме изложението ви. Но само два въпроса, мисля, че колегите вече ги споменаха, но за нас е важно да разберем по какъв начин работите съвместно с държавите членки. Как използвате данните, които получавате. Важно е да ги използвате не само за да гарантирате киберсигурността на обществения сектор, но и за да се гарантира сигурността на личните данни. И по въпроса за финансирането, от каква финансова подкрепа се нуждаете? От допълнителни средства, от принос на държавите членки или на фин... някакви финансови инструменти, които са налични в момента? Благодаря ви. Госпожа Вайс има думата. Thank you. And, uh, thank... Благодаря ви за много успокояващото представяне на системата за киберсигурност и начин, който тя функционира към момента. Но, и винаги има едно малко но. Аз също съм новодошла тук в Европейски парламент и ако трябва да се върна в Дания и да гарантирам сигурност и за МСП, тук между другото, благодарим на колегата, ще постигне въпроса, но едновременно с това да успокоя колегите и притесненията им, че трябва да се гарантира киберсигурността в обществения сектор и в частност в сектора на общественото здраве, например, то трябва да знам какви би следвало да са нашите цели, моята цел, цел и целта на колегите тук за бъдеще. От вашето изобщение стана впечатлението, че всичко е наред, всичко работи добре. Знам, че това е много, може би, наивна аматьорска представа за нещата, но аз като политик искам да съм сигурна, че знаем какво трябва да направим от тук нататък. Така че възможно ли е да ни скицирате как да бъдещето? Една от колегите попита Имате ли нужда повече средства? Аз пък ви питам за какво точно ви трябват да повече финансови и човешки ресурси. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Thank you very much, um, uh, especially for the work that Anisha has been doing all the time. Господин Япса, благодаря ви, благодаря ви за цялата дейност, която върши Ениса при издаването на сертификати и осигуряването на киберсигурност ежедневно. Аз обаче се питам, какво е мнението ви за връзката, която съществува между киберсигурността и Европейския съюз на отбраната, като си има предвид, че се засилва киберзаплахите от сега прогресивните диктатур... диктаториални режими от близо и далеч в сред съседите ни. А какво да кажем не само за защитните ни, но и за нападателните ни възможности по отношение на киберсигурността и всичко това си остава само в ръцето на съответния специализиран център на НАТО. Благодаря ви. Благодаря ви и последен в списъка ми господин... Thank you. Uh, хвала вам, пресjednice. Господин Флеко, благодаря ви, господин, е, госпожо председател. Няма да повтарям многобройните и много интересни въпроси, които бяха зададени от колегите. Смятам, че е, този въпрос наистина е много-много сложен и се радвам, че обсъждаме начинът по който ЕНИСА ще може да изпълнява мандата си за в бъдеще. Безспорно, все по-често ще се сблъскваме с проблемите, с които се занимава ЕНИЗА и а, бих искал да се подобри сътрудничеството с държавите членки чрез поредица от обучения за реакция в кризисно... кризисни положения. Може би не да се обърнем и към университетите. Ето защо смятам, че ако разполагаме с нужния бюджет и нужните човешки ресурси, няма да е след да инвестираме повече в маркетинга, за да може гражданите да са по-добре запознати с различните заплахи в киберпространството все повече разчитаме на системи, които се основават на интернет на вещите. И бих искал да чуя какво върши вашата агенция в това отношение, тъй като интернет на вещите безспорно е бъдещето. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Христов има думата. Знаете, че последните две години бяха белязани от големи пробиви в българските бази данни – вероятно сте чули, че миналата година се срина търговския регистр, а преди броени дни дори в CNN говореха, че ние сме първата хакната държава. Изтекоха личните данни на близо 5 милиона граждани. Търсени ли сте за съдействие от българските власти за установяване на истината по случая и какви са вашите инструменти за да установите истината и да направите съответните препоръки към националните власти? Now the last one on my list, Mr. Heisel. И накрая господин Хайсел. You, Благодаря ви, госпожо председател. Аз бих искал да се върна на темата за мрежата 5G. За бъдещето се очаква да се увеличи обмената, обмената на обемите данни, които се е, прехвърлят много по-големи ще са в сравнение с обемите, които могат да се прехвърлят в момента чрез мрежата 4G. Така че въпросът с киберсигурността става все по-сериозен. Запознати си с медийните доклади за последното развитие и за сили като Китай и САЩ, кой ще бъде първият, който ще въведе еди си какво си. Остават обаче много неразрешени въпроси за това какво точно представлява 5G. Дали наистина 5G е безопасна мрежа и дали можем да гарантираме, че такива огромни обеми от данни ще се прехвърлят а, по сигурен начин. Това въпроси е за огромен а, за огромни суми, така че знам, че сигурно ще ни отнеме много време и милиарди в инвестиции, но бих искал да знам все пак къде сме стигнали. Благодаря ви. Някой друг иска ли да вземе думата? Не, мисля, че чухме много, много смислени въпроси, които показват добри познания по темата. Смятам, че комисията и ИТРЕ ще си работи отлично по въпросите свързани с киберсигурността. Ще добавите ли? The... Благодаря, госпожо председател. Благодаря за наистина смислените въпроси, както ги нарекохте. Аз не съм директор на ЕНИЗА. Аз съм директор в Европейската комисия, отговарям за киберсигурността. И е, отговарям за а, изпълнението на регламента за ЕНИЗ. А, ние работим всеки ден а, с агенцията. А, отговарям за спазването на регламента, за ресурсите за агенцията и така нататък. Ще се опитам да отговоря на повечето въпроси, които зададохте във връзка с ЕНИЗ, защото а, ние си сътрудничам с тях. Но като директор но ще отговорят позицията си на генерален директор по въпросите на киберсигурността в Европейската комисия. Благодаря ви и за подкрепата през изминалата година за акта за киберсигурността. Много от вас ме питаха за 5G и ще мина направо на тази тема, защото наистина в света много се дебатира тази тема. Когато става дума за сигурността на мрежата 5G, защото за това отговарям. Аз Европейската комисия малко по-рано тази година прие препоръки за държавите членки за това как да гарантират сигурността на мрежите 5G, защото наистина ние сме е, посредата на търговата за изграждане на 5G мрежа. Препоръките а, налагат координиран подход в страните членки, които първоначално извършват надлежна оценка на риска, за да видят къде е риска, след което ние трябва да предложим инструментариум, който се състои от мерки за минимиране на риска. Такъв инструментариум беше предложен през март 2018 година и има група от представители на държавите членки, които работят по този въпрос и това е пример за това как се случват нещата на европейско равнище. В тази група членуват всички държави членки и ЕНИЗА, а и те работят върху политически насоки в множество области, в това число и оценката на риска в 5G. Крайният срок беше 15 юли за предаване на националните оценки на риска. Госпожо председател, ще ви изпратя материал, защото очевидно има интерес. И сега нашата задача с Ениза е да прочетем оценките на риска и да видим кои са общите неща. Това е оценка не само на техническия риск, но и на риска от политическа гледна точка. Ениза трябва също така да изготви карта на заплахите. ЕНИСА е единствената организация, която е правила такова нещо вече през 2015 година. Сега ще обновим тогавашния доклад и ще видим как виждаме сигурността на мрежите 5G. Преди края на годината Европейската комисия се очаква да предложи смекчаващи мерки а, за намаляване на рисковете, които са очертали държавите членки. И понеже се зададе да въпроса за сертифицирането, препоръката споменава, че в момента, в който има сертифициране за 5G в Европа, държавите членки трябва да направят това сертифициране задължително и това е едно от смягчаващите мерки. Когато става дума за безопасността, комисията също анализира ефекта върху здравето на частотите. А, така че ние а, проучваме най-новите научни а, изследвания и това ще има връзка с сертифицирането. Вие поздравихте и ни за, за документа за политиките в областта на ИКТ. Благодаря за поздравлението, но те са към Ениза. Ще се отнася до международното сътрудничество. А, може би не говорим с вас достатъчно по този въпрос. А, ние а, поддържаме диалог по въпросите на киберсигурността с всички наши търговски а, партньори. Дипломатическите служби на Европейския съюз го правят заедно с нас. Много важно е това че е, диалога за киберсигурността е много важен, когато се определят е, политиките. Ени за участие в международното сътрудничество, акта за киберсигурността е, полага основите на това сътрудничество и разбира се е въпрос на ресурси, каквито липсват. Искам е, сега да премина към връзката между ЕНИС и Европейския център за компетентности в областта на киберсигурността. Енис за е децентрализирана агенция, която трябва да помага на държавите членки да изграждат капацитет за киберсигурност. Било то знания или ресурси, информация и това как да се справят при кибератаки се отговаря както за а, знанията, така и за а, сигурността. Ние работим в тази област допълнителни мерки по програмата Хоризонт от механизма за свързване на Европа. За следващата МФР комисията разполага с два инструмента, в които киберсигурността играе важна роля. Първо, Хоризонт Европа, където киберсигурността е фокус. Второ, програмата Digital Europe, която е програма за индустрията. Тя има три а, стълба, един от които е киберсигурността. Причината, поради която предлагаме да се създаде център, а, е да се създаде мрежа между съществуващите е, центрове. Инвестира се много средства в научно-следователска дейност, но проектите никога не достигат до пазара. Много е, интересни проекти излизат, но в момента, в който биват приключени, не стигат до е, пазара. Второ, те се изпълняват винаги от едни и същи е, заинтересовани страни. А ние искахме да има център, който да предлага компетентности в тази роля. Така че този център може да играе много важна роля. Няколко тристранни диалога вече сме провели до в момента, в който сте приготвени, е, сте готови за третия такъв диалог, ще имаме мандат от съвета. Ние предлагаме е, три тристепенна система. Първо да се създаде общност от всички центрове за киберсигурност е, в Европа. Направихме проучване в миналата година и установихме, че има 650 центрове на компетентност в областта на киберсигурността в Европа, като се започне от малки индустриални лаборатории лаборатории и се стигне до големи следователски центрове. Целта е да се създаде общност и работата да се координира на национално равнище от Национален координационен център, който да получава финансиране от Европейския съюз. и държавите членки които нямат такъв изграден капацитет, могат да се възползват от Европейския координационен център, който ще бъде втори слой, втората степен. Това е център, при който може да се потърси експертно мнение. Доста иновативен подход, но тук става дума за стратегическа автономност да действаме стратегически, да обединяваме ресурсите и да се вземе там решение как да се изразходят средствата, отделени от законодателя. Чрез програмата Digital Europe могат да се търсят решения. Попитахме теме за малките и средни предприятия. Напълно сме съгласни, че това е проблем. Център за компетентност ще им помогне, защото много заинтересовани страни нямат достъп до финансите, така че има възможности за малките и средни предприятия. И продължението е комплексно, но то ще промени картината. Вие, понеже сте добре информирани, ме зададохте въпроса, свързан с финансирането. Ние обсъждаме този въпрос в момента с страните членки и темата ще бъде много важна с страните членки. Темата за това как се определят параметрите, въз основа на които се взима решение, в това число в програмата Digital Europe. Точно на този етап се е, намираме. Тези неща обсъждаме с страните членки. Съвета има много добра програма. Днес изслушахте слушахте финландското председателство и това е един от техните приоритети за сертифицирането, а, малките и средни предприятия, приоритетите при сертифицирането. Наистина, а, към днешна дата малките и средни предприятия не могат лесно да получат сертификат, тъй като това е много скъпо. Имаме система за взаимно признаване, което а, е скъпа. И за малките и средни предприятия е трудно да платят за тази комплексна услуга. Когато се създаде европейска система, тя ще бъде много по-конкурентна, защото микрофонът се изключи. Ще имате възможност с един сертификат, за който плащате в една държава, да работите в целия Европейски съюз. И малките и средни предприятия са една от основополагащите причини, поради които предложихме тази система, тъй като до сега малките и средни предприятия трябваше да плащат във всяка държава, в която искаха да им бъде признат сертификата. за интернет на нещата. Съгласно акта за киберсигурността има приоритети. Към днешна дата европейските ресурси за сертифициране са малко мога да ги преброя на а, пръстите на едната ръка. Може би до края на годината можем да ги преброим на пръстите на двете си ръце, но а, те са малко и трябва да подходим последователно, стъпка по стъпка. А, трябва да се разработят стандарти, а това изисква време. Но ние виждаме възможност в областта на интернет на нещата. Срещнахме се за първи път с групата от сертифициращите звена на страните членки на 1 юли и видяхме, че имат четири държави членки, които изготвят национално равнище сертификати за интернет на нещата. Това дава крила за европейската система, защото като имаме стандарти, нещата стават по-лесни. Сертифицирането не е единствения начин, но е, е един от начините, който гарантира, че продуктите, които ще достигнат до европейския пазар, са били надлежно тествани и проучване. Същото се отнася до 5G. Е, е, надяваме се скоро да успеем да започнем сертифициране за 5G, да имаме стандарти. Със сигурност това е област, върху която трябва да се фокусираме. И сега критиката към инфраструктурата. Когато приемахме маха за киберсигурността, много обсъждахме въпроса за инфра... сигурността. Първата ми презентация беше само за едни, за сега мога да поговоря за повече неща. Директивата на ДНС дава, дава възможност услугите, болници и така нататък да отговорят на изискванията за сигурността. Ние се надяваме, че с рамката за сертифициране тези оператори ще търсят сертифицирани услуги, е, за да е гарантирано, че те ще предлагат е, е, сигурни услуги. Това задължение влезе в сила миналата година следим, защото държавите членки са задължени ежегодно да докладват на комисията, тъй като а, операторите докладват и за инциденти. Трябва да преразгледаме през следващите две години директивата през 2021 а, и критичната инфраструктура ще бъде един от обектите на нашите анализи. и избрания вече председател на комисията показа, че киберсигурността е сред приоритетите и от какво има нужда ЕНИСА и какво е мястото на ЕНИСА сред другите институции. ЕНИСА има малък бюджет, гледна точка на финансите бюджета беше отвоен, е, за следващите 4 години той продължава да бъде малък. В момента, в който се създаде мрежа от центровете за компетентност, ЕНИЗА ще може да работи в тази екосистема и да се възползва от нея. За момента ЕНИЗА няма такава възможност. ЕНИЗА няма институционализиран начин да работи с другите заинтересовани страни и с е, общността, която работи в областта на киберсигурността. Е, една от нашите задачи е да, да създадем такава връзка. Едни са със сигурност се нужда от повече подкрепа, но това, от което едни за най-много се нуждае в момента, са умения. И в Европа и в Америка няма да ни достига 350 хиляди специалисти в областта на киберсигурността до 2025 година. Виждате, че проблема е глобален. Много важно ще бъде чрез сътрудничеството си с държавите членки е ни, за да имат достъп до квалифицирани сътрудници. Това е нещо, което не може да се купи с пари. Това е нещо, което може да се осигури с сътрудничество. И последния въпрос, който един от последните въпроси, Дали Ениза играе роля в общността, която работи по въпроса на киберсигурността? Днес директивата е първата, която изисква от държавите членки да има стратегия за киберсигурността, екип за бързо реагиране и е, група за доброволно сътрудничество, която да позволи сътрудничество с други държави и членки. Ролята на ЕНИЗА е да помогне на държавите членки, които нямат капацитет да си го изградят да разговарят с онези, които знаят как да го направят и да предложи помощ на онези, които имат нужда от нея. Ние от комисията трябва да ги подпомагаме. И на последния, един от последните ви въпроси за България. Знаете, че комисария Габриел много добре познава България. Ние бяхме незабавно обединени. Това беше много сериозен пропуск в областта на защита на данните свързахме с отговарящите екипи и тук се вижда колко помага да има мрежа. За съжаление, това са нарушения, които се случват от време на време. Изподеляйки информация, можем да а, а, избегнем повтарянето на същите грешки в други държави. Също така ще знаем как да реагираме. Що се отнася до връзката с отбраната, има възможност центровете за компетентност да, поемат ролята на ръководители проект, финансиран от Европейския фонд за отбрана. Със сигурност има място за синергия между гражданския и военния сектор от 2017 година не сам. Още повече, че много част от продуктите за киберсигурността са създадени първоначално за военни цели. Не знам дали успях да отговоря на всички въпроси, госпожо председател, но с удоволствие ще дойда пак с моя екип ако счетете за необходимо, че трябва да говорим повече в някои от областите. Благодаря ви много. Благодаря. Това беше много ясно, много изчерпателно. Вие ни представихте различните дейности на комисията в тази област. Очакваме оценката на риска за използване на 5G, както и мерките за а, съответно за умалъвжаване, за смягчаване на риска вследствие заключенията на изследването. Благодаря, колеги, за това много важно и интересно обсъждане на киберсигурността. Мисля, че беше много навременно, тъй като а, сме свидетели на подобни а, проблеми и времено ще се подготвяме за следващото заседание, а, което ще бъде обмена на мнения и на информация с господин Лепасар. А, така, нямаме нищо под точка разни. Следващото ни заседание ще се проведе на 2 и 3 септември. От името на Итре слънчева почивка и ви очакваме с зарадени батерии, защото есента ще бъде много натоварена. Приятно лято!